съжалявам, че започваме малко по-късно. това няма нищо общо с Джовани, трябва да кажа. Äh, Сега сме на точка 19. мандата за тристранните разговори. Трябва да кажа на всички колеги, че Джовани е подготвил чудесен основен документ. Това е мандата за участието в триалога. Това не е реакция на първото четене, което мина през съвета. Всякакви изказвания имаше, но те нямаха нищо общо с мандата. Това са моменти, които трябва да залегнат в нашата позиция за представяне на първо четене пред съвета. И не можем да претоварваме Джовани Лавия с такива въпроси, които нямат отношение към темата по същество. И така, първо думата на докладчика за мандата и а, след това ще чуем и Франческа Балцани за документа за плащанията. Джовани, заповядай. Благодаря, госпожо председател. През изминалите месеци имахме възможности да обсъждаме този въпрос. Първо насоките за работа, после мандата. Там успяхме да разгледаме приоритетите за бюджета за 2013 година и останалите години от многогодишната финансова рамка. Много ни помогнаха колегите, които ще гласуват днес. Общо получихме 164 предложения за изменения. От тях 15 компромиса предлагаме. Благодаря на всички докладчици в Сянка от различните групи. Те много ни съдействаха. Преди да гласуваме, бих искал да отделя няколко минути за основното съдържание на доклада и най-вече приоритетите с оглед на диалога. In primo luogo il supporto alla crescita, competitività e lavoro, sopra... за конкурентоспособността, е, работните места за младежите, малките и средните предприятия. Това е приоритет още от е, самото начало на процеса Напълно наясно сме, че а, нашите економики трябва да се съвземат колкото е възможно по-бързо. Необходимният конкурентен растеж Имаме вече достатъчни равнища на плащанията по изпълнението на европейските програми по функции 1А, 1Б и 2. Друг въпрос, на който искам да се спра, и който обсъдихме още през май, е, е в компромиса по точка 10. Там критикуваме нежеланието на председателството да участва в междуинституционалната политическа среща относно плащанията макар и съгласувана в края на помирителната процедура още миналата година. Това е опит да се пренебрегне обстоятелството, че не се обръща достатъчно голямо внимание на неизпълнените поети задължения. Така имаме платформа която ще ни помогне да избегнем бъдещите проблеми с неизпълнените поети задължения и техните суми. Che gli stanziamenti di pagamento proposti alla Commissione nel suo progetto Поетите ангажименти, както и предвидените плащания, са предложени на основата на разчети, удобно занижени от държавите членки. От една страна има държави членки, които настояват за а, отпускане на 100 милиона при положение, че те са съгласни да участват с много по-малки суми. В една и съща администрация липсва желание за сътрудничество. И още нещо, според нас, особено важно за бюджетният процес тази година е да постигнем резултат, действително обърнат към потребностите на европейските граждани. Ето защо е, с Ян Мулдер и Франческа Балцани сме разработили документ, който отразява състоянието на поетите ангажименти и бъдещите тенденции в разходите. И още нещо за коригиращия бюджет за 2012 година. Трябва да избегнем случилото се през миналата година. Трябва да покрием всички разходни потребности е, за годината с коригиращия бюджет. 2013 година е последната от е, действащата финансова перспектива, но в нея наблюдаваме значително завишение на плащанията и е много важно да избегнем прехвърляне на плащанията от 2012 в 2013. И още нещо във връзка с мандата ни за тристранните разговори. не достатъчното равнище на поетите задължения. Във времена на криза ни е необходима повече, а не по-малко Европа. Разбираме защо комисията е внесла своето предложение. Тя набляга най-вече на плащанията, а предложението е да се замразят равнищата на поетите ангажименти с корекцията за инфлацията, но именно те ще ни помогнат да постигнем необходимия растеж, създаване на работни места и да реализираме стратегическата политика на Европейския съюз. По-нататък няколко думи за финансовото програмиране и отклонението му от предложения бюджет. Имаме междуинституционалното споразумение от миналата година и знаем, че за проекта ИТЕР ще е възможно да се поемат допълнителните разходи по седмата рамкова програма. Същевременно всички останали е, програми трябва да бъдат напълно финансово обезпечени, съгласно финансовия регламент и другите нормативни актове. Благодаря ви, че ме изслушахте и се надявам, че ще продължите да ми съдействате и да ме подкрепяте в по-нататъчната ни работа. Добре, благодаря. Савтора не иска да вземе думата. Тогава нека да чуем ораторите. Ейда. Благодаря ти много, Юта. От името на социалистите искам да кажа на Джовани Лавия, че работим в много тясно сътрудничество с него. И бяхме заедно в стремежа си да постигнем споразумение. Това никак не беше лесно. В редица случаи позициите ни се различават. Но ние сътрудничихме добре по общите насоки за бюджета и позицията на Европейския парламент за бюджета – Вече бяхме изяснили приоритетите. Това е създаването на работните места, малките и средните предприятия, но се наложи много повече подробности да се конкретизират в мандата. Има някои компромиси, които предлагаме на вашето внимание Джовани успя да отрази голяма част от е, желанията на групата на социалистите в мандата за тристранните срещи, така че той има одобрението на е, нашата група в преговорите с съвета. Благодаря. Хелга има думата. Благодаря ти, Юта. за гласуването. Като цяло можем да подкрепим докладчика, макар и със съжаление да отбелязваме, че а, нашето желание за позеленяване на бюджета, за по-устойчива економика в отговор на кризата не са приети. Ето защо ние ще се въздържим по някои компромисни предложения. Една от причините е това. Благодаря. Никой друг не иска думата. Джовани, искаш ли да кажеш няколко думи в заключение? Мисля, че вече можем да пристъпим към гласуването. Така, в съвсем кратки срокове ще имате резултат от мандата. Благодаря, нека да започваме. Jetzt, uh, Das erste, was wir abstimmen... Добре, нека да започнем а, гласуването. Първо, а, това е мандат, който да дадем на Джованни Лавия. Доста дълъг е списъка. А, предполагам, че всеки го е получил вече. Всеки е успял да изпрати коментарите си. 15 е, са компромисните а, предложения. така че предполагам, че ще успеем да изгласуваме сравнително бързо. Първа линия, второ изменение. Първа точка, второ изменение. За. Против. Двама за, останалите против. Носите ли си картите? Ако обичате да ги поставите в устройството. Трето изменение за. Против? Въздържали се? Няма. Пето изменение. За. Трима. Против. Всички останали. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Шесто изменение. За против, въздържали се. Седмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение. За, седем, осем, десет. Ist dagegen? Против. Мисля, че повечето са против, но нека да направим проверка. Дали правилно съм преброила. преброила. Моля, използвайте устройствата. Ist geschlossen.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 Wer ist Отхвърля се така или иначе. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, Шестима. Против. Повече от 6. Въздържали се. Отхвърля се. 12. За. Двама против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Никой Против? Всички. Въздържали се? Никой. Отхвърля се. 14. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 15. За. Двама. Петима. Шест. Против. Повече от 6. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Седем. Осем. Десет. Против. Повече от 10. Въздържали се. 11. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега е компромис А. За. Против. Трима. Въздържали се? Няма. Приема се. Това означава, че е, по средата на следващата поредица трябва да гласуваме по 19. Гласуваме за 19 сега. За. Син. Упс. Елф. 12. Ja, чек. Es wird, es wird 12. Нека да гласуваме с карти, защото е трудно така да се прецени. Моля да гласувате сега с устройствата по 19-то изменение. So. Uh, ein Liberaler ist zu viel. От Алде е, има един глас повече, отколкото трябва. По принцип не трябва да е така. Out of function. Turn it round, no? Okay. We will just compensate Laszlo's vote. okay. Let's check then we can. yeah. ja. Zehn, zehn dafür, 22 dagegen. 10 за, 22 ма против, отхвърля се. Dann gehen wir runter zu Änderungsantrag 23. 23-то изменение е следващото. А, извинявам се. Компромис Б. Е, компромис Б. Дагеген? Против. Въздържали се? Няма. Приема се. Сега стигаме вече до 23-то изменение. Ричард Ашвард за Sieben. Wer ist dagegen? Sieben. против. Повече от 7. Въздържали се? Няма. Следващото е оттеглено. 25 за. Нека да проверим. Check. Please press the button. Моля, гласувайте с бутони. Окей, бен... Абсимум кашлосен. Край на гласуването. 18 за, 13 против, 1 въздържал се. Приема се. Компромис С. Има а, тук а, устно изменение на докладчика Джованни, заповядайте. В компромис С след uh, presented by the commission представен от комисията, искам да добавя and member states и държавите членки. Good. Und jetzt stimmen wir den Kompromiss in zwei Teilen ab. Гласуваме по компромисното предложение, разделно на две части, не на три части всъщност. Първата част. Моля гласувайте за, който е. Für den zweiten... Äh, danke, Entschuldigung. Wer ist dagegen? Против. Един. Въздържали се. Втората част. За. против, малко по-малко, въздържали се, няма, приема се и то. И втората част, сега по третата, с устното изменение. Против, въздържали се, приема се. Това означава, че стигаме до 31 изменение. За. Един. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 изменение на две части. По първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. Като допълнение. За. Против. Няма. Въздържали се. Няма.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 Току-що ми казаха, че 33 е, отпада, защото сме приели втората част на 32, ама ще трябва да гласуваме все пак по 34. 34 за. Трима. Против. Всички останали въздържали се? Никой. Отхвърля се. Zu Kompromiss Wer ist für Kompromiss? Компромис Д. За. Против. Компромис Д. Няма. Не мисля, че Франциско Бран би гласувал против. Въздържали се? Също няма. Приема се единодушно. Следващата страница. Изменение 38 е следващото. Което е, се припокрива, което е съвместимо с компромиса. 38 за. Против. По-малко. Въздържали се. Приема се. 39 и възгодмани за. Осем. Против. Повече от 8, а въздържали се? Един. Компромис е. За. Против Въздър... Малко по-малко. Въздържали се. Приема се. Единайста точка, 43-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се с единодушие. 44. За. Neun, zehn, elf, ja, ja, elf. Wer ist dagegen? 11. Против? Повече от 11. Отхвърля се. 45 за. Един против. Всички останали въздържали се. Никой. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Двама против. Всички останали въздържали се. Няма. Отхвърля се. 51 за. Един против. Останалите. Въздържали се. Няма. Отхвърля се. 52 за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 15. Против. Не е ясно. Гласувайте с устройствата, ако обичате. Чек. Трябва да направим проверка. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? 52 изменение. Край на гласуването. against. 19, 19, за, 18 против. Така че се приема. Der nächste zu paragraf 18, Nummer 53. 18.53 изменение. За. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гаем. Okay. Abstimmung ist Край на гласуването. 16 за, 23 против, отхвърля се. 54, пак 18-та точка. Моля гласувайте за, който е. Двама против. Всички останали въздържали се. Няма, отхвърля се. 58 изменение. Много хора го подкрепят. Моля, за. Можеше цялата бюджетна комисия да изредим в списъка против. Двама. Въздържали се? Няма. Приема се. 60. Един момент. Да, 60. За. Против. Повечето въздържали се няма. 61 за, против, повече. Въздържали се, отхвърля се. 62 изменение. На две части. По първата част за, против, повечето, ясно е. Отхвърля се. Втората част за. Двама против. Въздържали се. Отхвърля се. 63-то изменение. За. Äh, ja, also wir glauben, dass wir besser sofort. Äh, По-добре да гласуваме с карти. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? И край на гласуването. 22 ма за, 14 против така че се приема. 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. Поради което 64 отпада и стигаме до компромис F. За компромис F на две части. Гласуваме по първата част. За. против, двама. Въздържали се, двама. Приема се. Втората част за. Против. Малко повече са за. Няма въздържали се, така че се приема и тази част. Края на следващата страница, страница 6, в 22 точка, 72 изменение. Брантнер. Какво е това 21А? А, да, да не забравяме това. Компромис Г. За. против, въздържали се, приема се. И сега вече стигаме до 72 за, против, двама, въздържали се, приема се. 74. За. Въздържали се? Не трябваше първо да кажа против. Ема може понякога да размеяме реда. Добре. Мисля, че повечето бяха против. Нямаше въздържали се. Компромис хаш. За. Против. Един. Въздържали се. Приема се. Компромис и латинско. За. против, двама, един, въздържали се, двама. Приема се. Компромис Йота. Против въздържали се, един беше против, приема се. 1 zu 25, 25, 48, 25a ist der Paragraph, 84 ähm, ist der Änderungsantrag. Wer? 25. точка, 84 изменение за, против, въздържали се, приема се с двама против. 85-то изменение. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромиска. Но тук ще има разделно гласуване. Е, няма всъщност да има, а гласуваме заедно. Кой е за? Двете части. Против. Петима. Шест. Въздържали се. Приема се. Сега. 89-то. За. Без дагиген? Девет Против. Повече от 9. Въздържали се? Никой. Отхвърля се. Параграф 27. Изменение 90. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 91. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, Въздържали се. Приема се. Деведесет и четири изменение. Деведесет и четири за. Осем. Кой е против? Повече от осем. Въздържали се? Никой. Никой. Отхвърля се. 95 за. Допускам, че и Ричард е за. Така че там броя двама. Кой е против? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96. За. Против. Трима. Въздържали се. Никой. Приема се. Изменение 97. Кой е за? 8 против повече от 8 въздържали се отхвърля се 98 за двама против всички останали въздържали се отхвърля се 99-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100. Нещо, което съответства. Кой е за 100 изменение? Против. мнозинство, въздържали се, отхвърля се. 101. За. Двама. Против. Всички останали. Въздържали се. Никой. Отхвърля се. Точка 36а нова. 102 изменение. Гласуваме в две части. Първа част за. 7, 11. Но нека проверим. Електрон. Иначе ще броя през цялото време. Колеги и колеги, абгестимт. Гласувахте ли всички? Работи системата. Чудесно. Край на гласуването. 17 за, 17 против. Много съжалявам, отхвърля се. Трябва ли да гласуваме и втората част, след като първата е, падна? Втора част тогава. За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 Ja. Angenommen. Angenommen. zwanzig dafür, siebzehn dagegen, zwei Enthaltungen. Die zwei sind. Така. Е, за, против, въздържали се. Е, явно, че има е, абсолютни непушачи, непушачи, които подкрепят пушачите и абсолютни пушачи. Компромис Л. Кой е за? Компромис Л. Явол.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 против, въздържали се, отхвърля се. 108 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109. За. Против въздържали се, отхвърля се. 110 за. Против. Wer enthält sich? Въздържали се. Приема се. 111. Кои са за? Wer ist dagegen? Против. Всички останали въздържали се. Отхвърля се. Компромис М латинско. Кой е за? Против. Въздържали се. Двама. Един против. Приема се. 113 то изменение. Всъщност 116. За. Гласуваме 116 изменение. Двама са за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 117 за. Пет, петима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118 изменение за. Моника, това е твое. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 119. За. А кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 121 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 121, казва ораторът. За, против, Двама. Въздържали се. Приема се. 122. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 123. За. Никой Ми сега вече напълно се обърках. А кой е против? Въздържали се? Единодушно се отхвърля. 124-то изменение за. Против. Двама въздържали се. Приема се. Изменение 125. 46 параграф. Само втора част, защото първата е отеглена. Кой е за втората част? Против. Малцина. Въздържали се, приема се. Стигаме до 126-то изменение, другите преди това отпадат. Кой е за 126-то? против, въздържали се, отхвърля се. То е идентично с 127, затова стигаме до 128. Кой е за? Двама. Трима. Не, двама в крайна сметка. 2,4. Против Въздържали се. Един. Отхвърля се. 128. 129 изменение. Сега на две части, от която ще гласуваме само първата, защото втората е оттеглена. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. 131. За. Двама. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 изменение. Тук обаче има устно изменение от докладчика. Искам да заменим думата би могло с Е. Аз смятам, че би могло е по-реалистично, отколкото е. Затова бих се противопоставил на това изменение. Ако правилно разбрах, за устното изменение, ако един се противопостави и възрази, не можем да го гласуваме, нали така? Да, сега Тоест, ако вие сте и либерал и реалист, това е голям напредък. Um, also 132, ohne mündliche Änderung. 132 изменение гласуваме без устното изменение. Остава could be, би могло. Кой е за? Против? Приема се. Имаше ли въз... въздържали се всъщност? Имало било. Нека проверим. Нека проверим. Така е по-лесно. Я, я. Ja, also, Es haben sich zwar 15 Kolleginnen und Kollegen enthalten, aber es haben auch 15 души се въздържаха. Е, само седмина гласуваха против, значи се приема. Трябва да попитаме докладчика. Компромис М. Кой е за? Тоест на латинско. Против? Двама. Въздържали се. Стигаме до параграф 52, изменение 135. Кой е за? Против? Да проверим това с картите. Иначе ще трябва да ви броя един по един. Начало на гласуването. Окей, Абшимунг изгешлос. Край на гласуването. 22 на 14, следователно се приема. 136-то изменение е съответстващо. Нека гласуваме за. 136. Кой е за? Сега против. Трима. Въздържали се. Приема се. 137. И то е съответстващо. Виждам двама. Четирима за. А кой е против? Waren die Sozialdemokraten dafür oder dagegen? Социал-демократите какво правят? против ли са или за? Объркахме се. Отново започваме по електронен път. 136 и 7 изменения гласуваме. Моля да гласувате с картите си. Alle abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Гласуваха ли всички? Край на гласуване. 13 на 25 гласа. Отхвърля се. Компромис О. Латинско. Кой е за? Против. Онези, които са против, двама виждам, въздържали се, приема се. Mm-hmm also der kompromiss o ist ja entwickelt worden zum paragraphen dreiundfünfzig aber nachdem wir das abgestimmt haben wird der dieser Компромис О беше за параграф 53, но сега като го гласувахме, всъщност ще се превърне в нов параграф 14А. Да ви изясня просто. Сега гласуваме последващото изменение. Кой е за? А, wer ist dagegen? Weniger. Wer enthält Против, въздържали се, приема се. Това беше 139 140 За. Против, въздържали се, Приема се. Изменение 141. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 142. Кой е за? Двама. Против? Останалите? Въздържали се? Отхвърля се. 143 за, против 1. Въздържали се? Да. Приема се. 144. Кой е за? Против? Въздържали се? Да. Един. Приема се. 145 изменение. Кой е за? Двама. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146. Кой е за? Zwei, drei, vier, Виждам 7 за. Кой е против? Повече. Въздържали се? Отхвърля се. 147 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега по параграф 60. Изменение 148. В допълнение към първоначалния текст на параграфа има, има устно изменение, внесено от докладчика. Искам да се заличат думите acknowledges the need to maintain the. Признава потребността да се поддържа. Добре. Кой е за? против, нека проверим. Гласуваме електронно. Всички ли гласувахте? 23 гласа на 14 плюс 1 въздържал се. Приема се. Сега стигнахме до 150. Кой е за? Осем. Девет. Андрея? Андрея? Андрея? Десет. Единайсет? А кой е против? Повече от единайсет. Опада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 против, двама, въздържали се, трима са против, в въздържали се, приема се. 153. За 153. Против. По-малко са. Приема се. Афет пада. Сега 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 9 пада. 155. Това е за заличаване. За, против, всички останали? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. 156 за. Двама против. Въздържали се. Отхвърля се. 157 за. против. Никой не е против, чудесно. Въздържали се един. Приема се с един въздържал се. 158. За. Пак за заличаване. Против. Въздържали се. Няма. Отхвърля се. 159 за. Един, двама. Против. Останалите. Въздържали се. Няма. Отхвърля се. 160. 160. Само една минута. Искам да кажа нещо по този параграф 69. Извинявам се, но тук разполагам с една бележка, в която пише, че 160 се отнася до междуинституционалната дейност и Агенцията по заетостта. Вчера почти приключихме работата си в междуведомствената работна група и исках да ви уведомя, Also, herzlichen Dank, Jutta. Du hast völlig recht. Es bezieht sich auf die Inter... Благодаря, Алесандро. Нека да чуем. Това беше междуведомствената работна група, която продължава да анализира положението и може би е, е добре да запазим само думата ревю, преглед. Това ще е пълна актуализация. Добре, поне един от членовете на работната група е забелязал промяната. Кой е съгласен с устното изменение? Против? Въздържали се? Единодушно се приема. 161 за, против, трима, четирима, петима, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 Докладчикът се самокоригира. За. Против. Двама. Въздържали се. Двама. Приема се. Сега трябва да преминем към съображенията от преамбюла, както казва ораторката, и изменение първо за вътрешен цитат 6а. Един против, няма въздържали се или един, приема се. Това означава, че трябва сега да гласуваме по останалите параграфи. Трети параграф – Изменение трето на Афет. За, против. Един е против. Няма въздържали се, приема се. Параграф 4. Афет 4. За, против. Двама. Въздържали се. Двама. Приема се. Това е всичко от Комисията по външните отношения. Сега Инта. Параграф 1. Инта 1. За. Един. Против. Всички. Всички останали. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 3. А, то пада. Комисия по развитието. Параграф 11, 9 и 11. За. Против. Повече са. Въздържали се. Отхвърля се. И 9 Да. Комисията по заетостта. Преди това обаче параграф 11. 11. Против. Всички останали. Въздържали се. Един. Отхвърля се. Е, сега стигнахме до ИТРЕ, Комисията по промишлеността, параграф 9, ИТРЕ 9 за един против, въздържали се, отхвърля се. И 3.19, параграф 19. За 4 или 5, 6, против, повече от 6, въздържали се, отхвърля се. Комисията по земеделието, параграф 5 и Агри 5. За. Против. Един. Трима. Въздържали се. Приема се. Агри 8. За. Против. 8. Въздържали се. Приема се. Комисията за жените, параграф 8, ФЕМ 8 за, против, двама. Въздържали се, приема се. Параграф 11, ФЕМ 11 за, пет, шест, против, повече от трима са. Въздържали се, отхвърля се. Е, Сега гласуваме мандата на Джовани по електронен път. За, против и въздържали се. Хам аля abgestimmt? Ich всички ли гласувахте? Натиснахте ли копчето? Всички. Добре. Край на гласуването. 34 за, 3 против, 1 въздържал се. Честито. So, jetzt, what's the next?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 което може да се случи на един депутат, но трябва да гласуваме. Не можем да гласуваме анблок. Най-малкото така а, смята докладчикът. Сега ще гласуваме инструмента за стабилност. Три изменения от докладчика. Може ли в блок да ги гласуваме? Който е за тези три изменения, моля гласувайте. Против. Един. Един глас против. Никой не иска да се въздържи. Добре. Трите изменения, предложени от докладчика, се приемат. След това имаме три изменения, предложени от госпожа Нейнски. Може ли тях да гласуваме анблок? Ist За. Добре. Нека по електронен път да проверим. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласувахте? Добре. Край на гласуването 17 за, 19 против. Отхвърлят се. Пак две последователни изменения, 9 и 10 от докладчика. Може ли заедно да ги гласуваме? Добре, за. Против. Един се въздържа, приема се. Изменение 16 е оттеглено, но след това имаме 17 от госпожа Нейнски за, против, отхвърля се. Преамбюла, изменение 12, госпожа Нейнски за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение от докладчика за, против, един, въздържали се, приема се. А, можехме и следващите две да гласуваме заедно, но не забелязах. Нека сега поне две, четвърто и пето да гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приема се. Dann kommen wir jetzt zu der Resolution. Сега резолюцията, две изменения тук от докладчика за против, един, въздържали се, никой, приема се. И след това изменение 11 на Карл Хаглунд за против, въздържали се, отхвърля се. Още веднъж гласуваме електронно текста като цяло с измененията. 33 гласа за, 2 против, 2 въздържали се. Честито Мария! Твой и следващия доклад. Създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Три изменения 9, 10 и 11. Можем ли да ги гласуваме анблок за? Против? Двама. Въздържали се? Никой. Приема се. Изменение 15. От госпожа Нейнски за? Против? Май са повече. Въздържали се? Отхвърля се. По точка 10 от преамбюла, изменение 4 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, Нека електронно да го проверим. Двадесет и три за, 13 против, няма въздържали се, приема се. По-нататък 6, 7 и 8 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Сега по предложения текст за резолюция, две изменения от докладчика, първо и второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 на Карл Хаглунд за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето от докладчика за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване. Моля с картите по електронен път. Всички ли гласуваха? 34 за, 2 против, 2 въздържали са, както и преди. Поздравявам ви! стигаме до общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност. Докладчик Надежда Нейнски. Имаме изменение 11 но има пък едно устно изменение тук, внесено от групата на социалистите и демократите като допълнение. Първо него трябва да гласуваме. А знаем ли а, какво гласи това устно изменение? Сега гласуваме само устното изменение. Кой е за него? Против? да гласуваме електронно. Останах с впечатление, че се прие, но може и да греша. Всички ли гласуваха? Деветнайсет за, седемнайсет против. Добре. Останалата част от изменението сега гласуваме за. против, четирима, въздържали се, приема се. След това имаме поредица от 4 изменения от докладчика с едно малко устно изменение на първото за. Добре, казват ми, че не може така. Хайде да гласуваме изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Хайде да проверим. 13. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 18 за, 19 против. Доста оспорвано, но се отхвърля. 14 изменение за. Ситуацията пак е толкова неясна. Нека да проверим и изменение 14. 18 за, 19 против. Също толкова неясно отхвърля се. Изменение 15. Изменение 15. Направо да го гласуваме електронно. Край на гласуването. 20 за, 19 против, то пък се приема. Изменение 35 за, против, повече са. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, проверяваме електронно. Обръщат се нещата. Да, гласуваме 16-то изменение. 20 против, 18 за, отхвърля се. 17. 17 за. Против Приема се. Очевидно. Макар и не всички либерали да вдигнаха ръка, мисля, че те го подкрепиха. 18. Гласуваме сега първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. Wer ist против? Отхвърля се. Добре, нека да проверим електрон. Останах с впечатление, че се отхвърля. Abstimmung geschlossen. Ja. 21 dagegen, 17 dafür. 21 са против, а 17 за. Отхвърля се. Адам ich die nächsten drei en bloc abstimmen? Следващите три анблок можем ли да гласуваме? Изобщо можем ли да гласуваме нещо анблок? Поне 19 и 20. Добре. 19 и 20 заедно. Не. Добре. Тогава по-отделно. Изменение 19. За. Хайде, просто си гласуваме електронно. С картите, моля, гласуваме. Hat jeder abgestimmt? Всички ли гласуваха? Седемнайсет за, 19 против, отхвърля се. Двайсто изменение направо по електронен път да го гласуваме. Няма нужда да губим време. Всички ли гласувахте? Тринайсет за, 19 против. 21. Електронно гласуваме. Yeah. Also. Angenommen. Приема се. 22. Против? Да, имаше предложение от социалистите да се оттегли а, устното изменение. Какво? Цялото предложение 22 се оттегля ли? Не, устното изменение се оттегля. Аз мисля, че тяхно предложението и те трябва да кажат. Те предлагат да се внесе следната поправка заличаване на текста, който започва до втория ред на shall be assigned до предпоследния ред, който завършва с думите Article 15.3, член 15, алинея 3. Те предлагат да се оттегли предложението им за заличаване на текста. Ами тогава си гласуваме нормално. По първоначалното изменение 22. Член 4 алинея 6 А, нова изменение 22. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. против, въздържали се, приема се. 24. Против, въздържали се, приема се. 36. За. Wer ist dagegen? Wer enthält sich?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 против, въздържали се, приема се. 38 тогава. 38. За, против, въздържали се, приема се. 30. 30. За, против, въздържали се. Да се огледам кой се въздържа. 31. За, против, въздържали се, приема се. 32. За, против,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 на госпожа Вертман. За. Против. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? 21 гласа за, 15 против. Приема се. Изменение Седмо. за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Последните три мога ли да ги гласувам заедно? Ян Мулдър казва не. Добре. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се изменение. Девето. За. Против. Въздържали се. Приема се единодушно. Десето. За. Против. Въздържали се приемас. Текста на резолюцията, първо изменение, което е отеглено, добре. Второ изменение, за, против, въздържали се, приема се. Имаме устно изменение Д. Вие разполагате с текста, направо гласуваме за, против, въздържали се, приема се. И така, окончателното гласуване, моля по електронен път. В машините са задействани 50 карти или 40, а 39 гласуват. Как се получава така? М, разбрах. 32 а, за, 33 ма против, 4 въздържали се, общо 39. Приема се Юрген. Тук прескачаме няколко точки и отиваме на 29-та точка от дневния ред, защото трябва да си тръгне представляващия докладчика. Затова гласуваме общо приложимите разпоредби за Европейския фонд. Дерек Воен е докладчик тук. Иан. Разбира се, че не съм Дерек Воан. Но Дерек е в Испания. И ме помоли да направя някои коментари преди гласуването. Дерек помоли а, да се а, гласува на блокове и се постара да постигне максимално широк консенсус, не такъв какъвто беше е, в Комисията по регионалното развитие. Той беше категоричен пред мен в желанието си да заемем позиция по храната за в най-неравностойно положение хората, които са. Добре, това беше полезно пояснение. Den ерстен блок. Сега пристъпваме към гласуване. Първи блок. Нека да го кръстим Ян Олбрихт. За. Ja. Okay, wer ist dagegen? Против? Да. Така ли? Е? Няколко повече. Готови сме с първата страница. Въздържали се? Отхвърля се. Втори блок се оттегля. Обаче 29-то изменение под 16 точка от преамбила остава за. Против. въздържали се, приема се. Блок номер 3. По него няма да се гласува анблок. 52 изменение е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, само 3 бяха за. 14 за. Против един, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Компромис А. За. Против. Един. Въздържали се? Няма. Приема се. Всичките следващи включват ли се в този компромис? Покриват ли се от него? Не. Не, всъщност да, до 30 стигнахме сега. За. Против. Въздържали се. Приема се изменението на Франсуа Алфонси. 30, den Block Nummer 4, da geht es um die Performance Reserve стигнахме до четвърти блок. 15-то изменение, първи от него. 15, 16, 66, 19 и 8. Гласуваме по тях на куп Unblock. И при това положение 32 сигурно ще отпадне. И така, за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила 19, 34 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Следващото гласуване анблок включва изменение 11 до 43 за, против, въздържали се, 1, приема се. следващата се оттегля. Стигаме до микроекономическата условност. 17, 62, 63 за, против, въздържали се, приема се. Следващия блок. от 67 до 25 за, против, много хора против, въздържали се, няма, отхвърля се. 25-то. По него ще се гласува отделно за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница, пета. Also, wir haben jetzt ein, ein Horizontal Amendment, das von dem äh, Berichterstatter. Едно хоризонтално изменение има тук, което е на самия докладчик. И тук пише е, кои е, разпоредби се засягат от него. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седемдесет и две. Което е, е съпоставимо с 71-во съвместими са двете. Още не сме гласували по 72. Окей, окей. Е, номеро 44. Еннонсантрах 44-то изменение. За. Против. Въздържали се? Приема се. 45. Разделно гласуване в първата част. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Втората част. За. Против. Въздържали се? Приема се. 48. електронеш, bitte. Нека гласуваме с карти по 48 изменение. Okay. 16 dafür, 19 dagegen, abgelehnt. 16 за, 19 против, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Numero 51. 51. За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 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, м- не гласуваме анблок. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега стигаме до раздела други точки от преамбюла. Ja, ich könnte von 3 bis 5 en bloc abstimmen. Можем да гласуваме от 3 до 5 блок. Добре, не, не сте съгласни. Трето. Добре, 3, 4, 22, 23, 24, 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега резолюцията. Първо и второ са разделени на три части. И така първо изменение, което е на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Второ, на докладчика, разделено на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение. За. Петима. Против. Повече от петима. Въздържали се? Отхвърля се. 21 изменение за. Против. Въздържали се? Приема се. Нека сега да гласуваме по целия доклад с измененията. Моля, гласувайте с карти. Номер 23. Не, не, не, 3, oder? 23, ja, 24, als, als recht. Pre-accession. Genau. Jetzt kommen wir zum Ach so, Entschuldigung, ja. Oh Mann. 32 dafür, 2 32 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления на Дерек Вон, макар и да го няма. Tagesordnungspunkt zu unserem Vorbeitritts, bei unserer Vorbeitrittshilfe hat Jürgen Klute eine Anmerkung. Следващата точка инструмент за предприсъединителна помощ. Първо, два коментара. По 54-то изменение, което съм предложил с други. Вместо втори член алинея 1, точка Б, второ римско, бихме искали да се промени това. Е, промяната е толкова сериозна, сериозна, че искаме да се заличи и да се добави друг текст. Тоест, вместо този текст бихме искали е, да добавим нещо друго в текста. После, втори член, 1Б, второ римско. Пак там искаме е, да се гласува разделно. Председателката, говорите за 54-то изменение, което е допълнение, така ли? Да, като в допълнение това го предлагам. Първоначално искахме да се замени този член, но вместо това искаме добавяне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 не може да гласуваме преди да съм сигурен за какво говорите. Ihr müsstet das eigentlich haben. Ihr habt das, ne? Би трябвало да го имате, нали така? Имате ли го? Ich weiß aber nicht, wo die den Split machen wollen, aber gut. Ah, okay. I think I understand. You want е Не знам къде искате да разделите текста, на кое място. This, this also, nochmal, ihr wollt zum Originaltext der Kommission... И така, още веднъж искате да се гласува по първоначалния текст на комисията, разделно да се гласува и освен това, което е включено в текста, искате вашето изменение 54 да се добави като нов текст. Така ли? Да, добре. И така, нека да гласуваме. Извинете, заповядайте. Благодаря. Сега под 54-то изменение аз предпочитам положителен глас по първата част, предложението на комисията и отрицателно по изменението на Обединената левица. Това е предложението на докладчика. Председателката, т.е. вие сте против допълнението? Да. Добре, започваме с 49-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50 за. 50 против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, повече са против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение. Това е, е изменение на докладчика, но една от групите иска да се гласува разделно. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, също се приема. 53-то отпада, защото приехме 14-то. Така че стигнахме до 54-то изменение. Първо ще гласуваме по първоначалния текст на комисията на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, втората част от текста на комисията гласуваме. Teil 2 vom Commission-Text äh, äh, abstimmen. Ма трябваше да има две гласувания по текста на комисията, нали така? Трябва да ги попитаме. Те искат да се гласува на две части самото, самия текст на комисията. Първа част и втора част. И така, първа част за. Това вече го гласувахме. Втората част сега за против. Добре, сега стана ясно вече. Въздържали се? Приема се. И втората част. А сега вече ще гласуваме по допълнението на ГУЕ. За? Седем. За. Осем за. Против. Повече от 8. Отхвърля се. Петдесет пето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Да. Отпада всъщност, да. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ай, по-скоро се приема. 15. 17. За. Против. Нека гласуваме с карти сега. Моля, гласувайте. Хамал alle abgestimmt? Bitte. Гласуваха ли всички? 16. 16 за, 16 против съброя на гласовете, така че се отхвърля. 57 за. С карти гласуваме. 57 изменение. Thank you.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 Гласуваха ли всички? Осемнайсет за, 14 против. 19 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Петдесет и осем. Устно изменение. Колегата Ферм, когато го няма, просто ще трябва да гласуваме. 58 изменение. С устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За против, въздържали се, приема се. 60 или не, да, точно така. 60-то изменение с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 с, устно, с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Следващите 4 може ли анблок да ги гласуваме? Добре, 23. За. Виждам, че някой бърза за мача. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Но понеже не сме сигурни, ще направим проверка. Ja, Änderungsantrag 25. 25 изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 20 за, 16 против. Добре, че проверихме. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, да, отхвърля се. 27. Сусното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61. Господин Хартунг. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. Auch von Herrn Hartung, wer ist dafür? Господин Хартунг, е автори на следващото изменение 62. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 63. Майер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 с устното изменение за против въздържали се приема се 28 от докладчика с устно изменение за против въздържали се приема се 65-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото се е отеглено. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за против, въздържали се, приема се. 69-то изменение за 2. против всички останали въздържали се, отхвърля се. 29 за против Въздържали се. Приема се. 70-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигаме до преамбюла. Може ли първите три да ги гласуваме заедно? Не ли? Не. Изменение 3 за. Следващия път няма да питам. Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение за против. Въздържали се? Приема се. Пето изменение за против. Въздържали се? Приема се. Номер 32. С устното изменение на самия докладчик. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 6. За. Против. Не съм сигурна. Мисля, че ще трябва да проверим. Gestimmt? Гласувахте ли всички с картите? 19 на 16 гласа при един въздържал се. Приема се. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 7. За. Против. Въздържали се. От приема се. 35-то изменение. За. Мисля, че това просто трябва да се провери. Гласувахте ли всички? 18 на 18 гласа отхвърля се. Номеро 36. 36-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за.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 Резултатът е на Кантар. Гласувахте ли всички? 14 на 23 гласа. Мисля, че вече се поуморихте. Отхвърля се. Девето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41 изменение. За. против, въздържали се, отхвърля се. 11-то изменение за, против. Това трябва да го проверим. Гласуване с карти. Гласувахте ли всички? 16 на 20 гласа. Отхвърля се. 42 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 45-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против. Задържали се. Отхвърля се. По резолюцията. Изменение 1 от докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 2. Също от докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Тоест, извинете, казва оратора, 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме доклада като цяло с измененията. Окончателно гласуване с карти, моля. Сибрунцванци. 27 за, 1 против, 6 въздържали се. Поздравления! Сега преминаваме към точка 25. 25 като че ли. Доклад на Андрея Коцолино. Okay, use this. Here in, in... Yeah, yeah, but I yeah, okay. know I don't why. Also, kommen wir jetzt zum и така. Преминаваме към фонда за сближаване. Докладчик е Андрея Коцолино. Има изменения от 10 до 17 все внесени от Франсуа Алфонси. Ще имате ли нещо против да гласуваме анблок? Кой каза не? Да. Добре. Гласуваме за тях. Кои са за? Кои са против? Good. Добре. Въздържали се. Никой. Отхвърлят се. Изменения 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Анблок, нали? 4, 5, 6. Добре, сега 2, 3 7. Кой е за? 2, 3 7. Против. Въздържали се? Приемат се. А 4, 5 и 6 можем ли заедно да ги гласуваме? Кой е за? Против. Въздържали се? Приемат се и те. Така стигаме до резолюцията. Там има едно изменение от самия докладчик на две части. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 на Карл Хагунд за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 на Ласло Суриан. за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по доклада като цяло с измененията. Окончателно гласуване с карта. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли всички? за, против, няма въздържали се. Поздравления на Андрея. Така стигаме до следващия доклад. Фонд за регионално развитие. 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 са все от Франсуа Алфонси. Всички с изключение на 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Едно. Въздържане. Отхвърлят се. Сега изменение 20 за против, отхвърлят се. Тоест, извинете, въздържали се, отхвърля се. Има две изменения от докладчика, 12 и 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. сега. Имаме 4 изменения на докладчика. 3, 4, 5 и 6 за преамбюла. Кой е за? Без 5, така ли? 3, 4 и 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. против. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте с карти. Всички ли гласувах? Шестнайсет на 17 гласа. Отхвърля се. Говоря за изменение 5. Изменение 16. Франсуа Алфонси за. против, въздържали се, отхвърля се. Седмо до 11 изменение са все внесени от докладчика. Седмо и осмо и десето. Кой е за тях? Добре, няма да направим така. Започваме от начало. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо. За. Против. Един. Въздържали се. Един. Приема се. Девето изменение. Про... За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение за. Против. Десето изменение. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение. Против 11-то изменение. Електронна проверка, ако обичате. Гласуваха ли всички? Шестнайсет на 16 изменението се отхвърля. Сега гласуваме по резолюцията. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Само 33 глас, э, души гласуват с 36 карти. Край на гласуването 30 на 2 гласа, е един въздържал се. Поздравления! Андрея? Ето те отново. Следващият ти доклад. специфични разпоредби във връзка с Европейския фонд за регионално развитие. Вече и немския ми изневерява. Also, das wird jetzt zu schwierig, wenn wir das auseinanderklamüsern. Wir machen das jetzt mal schnell hintereinander weg. Änderungsantrag. Става все по-трудно, така че хайде. 18-то изменение. За. Амблок ли? Конкретни разпоредби, приложими за Европейския фонд за регионално развитие. Това гласуваме сега. Унза е, топ 27. Топ 27. Това е точка 27 от дневния ред. Готови ли сме? Точка 27 от дневния ред.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 27 до 30. Може ли заедно да ги гласуваме? 27-30. Хайде. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11. За, против, въздържали се, приема се. 31. За, против, въздържали се, приема се. 32, 33, 34, амблок. За, против, въздържали се, отхвърля се. 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, Нека да го проверим по електронен път. Всички гласувахте. Моля ви, колеги, преодолейте умората, по-енергично гласувайте, за да не губим така време. 38 и 39 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40 и 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 und 3. Wer ist dafür? Второ и трето за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 15 за. Не, трябва да проверим. 15. Всички ли гласувахте? Явно. 17 за, 18 против, Отхвърля се. Четвърто от докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. Шесто и седмо. Не, не, не. Пето пада. Шесто и седмо. На докладчика за. Не. Добре. Шесто на докладчика за. Против. Приема се. А въздържали се, не питах. Тогава трябва да се гласува електронно. Всички ли гласувахте? А, наистина. Отхвърля се. Седмо. За. Седмо изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седемнайсто. За. против. Мисля, че се отхвърля. Да, отхвърля се. Осмо на докладчика. Осмо, девето и десето. Както желаете. Против. Въздържали се. Приема се. Сега текста на резолюцията. Първо изменение на две части. Първа част за, против, angenommen. Ja, ich schon ganz die Mule fusselig gequasselt. Приема се. Втора част. На първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение на Карл Хаглунд за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то на Ласло Сурян за, против, двама, въздържали се, а, не, четирима. Четирима. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Now it's okay, we'll stop the board. No, no, no. So, das ist specific social fund. Yeah. So. 31 for 31 31 за, 4 против, няма въздържали се. 28 точка социалния фонд. Не. Не можем всичко да гласуваме анблок, но нека да започне. 44-то изменение. За. Против. Останалите. Въздържали се. Няма. Отхвърля се. 45 и 46 на господин Козловски. Можем ли заедно да ги гласуваме за? Да, можем. 45. Добре. Против. Въздържали се? Няма. Приема се. 47 на господин Козловски. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 48, 49 и 50. За. Гласуваме и трите общо. Против. Въздържали се. Приема се. Компромиса. Компромиса. Но на две части. Първа част. Кой е за първа част? За. Против. въздържали се. Компромис А, втора част за, против. Това трябва да проверим. Мисля, че се отхвърли. Всички ли гласувахте? честно. Отхвърля се. Четиринайсет сега. И следващото пада. 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, Приема се. Следващите падат чак до 57. 57 изменение. Много добре. Двама. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за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 против, въздържали се, приема се. 17. За, против, въздържали се, приема се. 65. За, против, въздържали се, отхвърля се. 66. И 67 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, 4 в НП, това е за Козловски, против. Електронно да гласуваме, моля. Хам alle abgestimmt? Окей. 13 dafür, 21 dagegen. 13 за, 21 против, отхвърля се. Преамбил сега, 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 изменение за, против, въздържали се, приема се. 24 за,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 Ja, 19 zu 14 angenommen. 19 за, 14 против, приема се. 26-то на две части. Първа част за, против. First part is... If he's 26. No, it's 25. Uh... Не, 25-то, коригира се ораторката. отхвърля се. So, check from ersten part. Не, изангеном. Изангеном. Майна, майна. Не, първата част беше приета. Първа част. Хам алап гестимт. Всички ли гласувахте? Amendment 25, first part. 25-то изменение, първа част. Добре. 20 in favor. 20 за. А, прието е, прието е, да. 20 за, 13 против. Сега втора част. Против? Един. Въздържали се? Няма. Приема се. 26. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. На докладчика за. Да, все пак няма ли да ни помогнете да се ориентираме? Все пак това е вашия компромис. С кого сте го постигнали този компромис? Okay. Компромис, С. Компромис С. Против. Um... Повечето гласуват против въздържали се. Е, това не е компромис, когато всички гласуват против. Изменение 300 за. Против? ЕНП, разбира се. Да. Въздържали се? Отхвърля се. Трябва да гласуваме и 29-то. Да. 29-то. Dagegen. Wer ist da, dafür, dagegen? Enthaltungen? въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Jetzt kommt Änderungsantrag 7. Приключваме тази част. Сега изменение 7 против, въздържали се, приема се. Изменение 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. 33. За, против, против, въздържали се, приема се. 34. За, против, въздържали се, приема се. 8. За, Зелените имат ли позиция по осмо изменение? Иначе ще трябва направо да гласуваме електронно. Добре, нека да гласуваме електронно. Осмо изменение. Änderungsantrag 8. Haben alle abgestimmt? Ja. Осмо. Гласувахте ли всички? Да, 18 за, 15 против. Приема се. 35 опада. Компромис Д сега гласуваме. Дафюр, дагеген. За, против, въздържали се, приема се. 36 и 9 пада. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следват три изменения от докладчика. Може ли Анблок да ги гласуваме? Добре. 10 и 11 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, 12 изменение за, да, против, приема се. 40 пада, защото 12 е прието. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 тогава. За, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, Приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. Сега по резолюцията първо изменение в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, повече са, въздържали се, отхвърля се. Второ и трето изменение за. Не, само второ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето, за, против, въздържали се. Добре. Приема се. Сега можем да гласуваме доклада по електронен път, за да приключим с него. Приключихме. 28 за, 4 против, няма въздържали се. Сега малка промяна. Ще гласуваме 31 точка. Обща политика в областта на рибарството. Доклад на Франсуа Алфонси. Machen, ja, soll ich mal fragen? Moment, alles en bloc? На малки блокчета можем да гласуваме. А може и всичко да гласуваме в един блок. Moment, Moment, Moment. Also, erstmal, ich muss, ich muss, äh, hm? Wir können die Ferreira und die Harten zusammennehmen. Ja, Moment, Moment, Moment. Ähm, also, wir, wir können sicher en bloc abstimmen, aber... Можем да гласуваме всичко наведнъж, обаче първо трябва да гласуваме анблок. блок Основната част после преамбюла. И така, нека да гласуваме по предложенията за изменение на основната част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Сега гласуваме измененията на преамбюла. Пакен блок за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега е резолюцията. Изменение едно. Каро Хаглунд за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. Джовани Лавия за. Против въздържали се, приема се. Трето изменение, изменение Джованни Лавия за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, моля гласувайте с карти. Mm-hmm. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Wir haben hier Ja. Гласуваха ли всички? Четири гласа липсват. Четирима не са гласували. Двадесет и ма за, двама против, двама въздържали се.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 Забавихме се, защото трябваше да се свържа с хората да проверя едни неща. За доклада за е, митниците и данъчното облагане е, в Европейския съюз. Комисията е сляла, с едни е, две програми в една. И трябваше това да гласуваме. In unserer voting list ähm, einige Änderungsanträge в листата за гласуване има а, включени изменения. които предполагат една единна програма. Знаем обаче, че парламентарните комисии ЕКОН и ИМКО ganze wieder zu trennen, also wieder zwei verschiedene Programme zu machen. Das haben die nicht nur beantragt. Е, е, на две. света на председателите е, то се предложи именно това и се реши, че да, и ние искаме две програми. Така че няколко са вариантите. Колегата Фейман в едно от своите предложения за изменения казва, че ще изпълним решенията на председателския съвет. Това, което там е решено и е гласувано. Нали? Имаше такова изменение. Да. Пак можем като комисия да излезем със становището, че искаме една програма, т.е. да не се съгласим с председателския съвет. И да не се съгласим с водещите комисии. Ама дали да го направим? Първо, нека да гласуваме за това. Дали ще се съгласим с а, съвета на председателите. Тяхната препоръка е това. Тоест ще гласуваме да или не. Ако нашата комисия. Моля да внимавате сега, за да е, не осложняваме нещата. Така, искате ли да е, приемем е, решението на съвета на председателите? Искате ли да гласуваме по този въпрос? Искате. Тогава, нека да гласуваме. За това, дали сте съгласни с решението на съвета на председателите по искане на ЕКОН и ИМКО. И така, моля, гласувайте Сдигане на ръка. Куче. Ага. Wer ist dagegen? Против. Gar kein Problem, dann stimmen wir uns. Добре, ясно. Ами, значи нямаме проблеми. Продължаваме си по списъка в сегашния му вид. Така ще гласуваме. Онези от вас, които отговарят за това становище, ще обобщят гласуването. 20-то изменение, което е, е по първа линея на 10-ти член. Там се споменава това. И е, по това ще гласуваме без номера. Ще сложим 3 хикса. Всички комисии обещаха да не гласуват за числата. Става въпрос за 777 милиона. това число ще се замени с хикс, хикс, хикс. И така. Да почваме. Някой иска думата ли? Заповядайте. Да, благодаря. Общо заето сте права. Числата не трябва да ги има, числото не трябва да го има, но това не е, това не е обикновено изменение. Това сме го обсъждали в парламентарната група, така че нека да, нека да си гласуваме така в сегашния му вид и ако се приема от комисията, ние ще трябва да го приемем също, председателката. Сега да внеса малко яснота. Това е препоръката на групата за контакти, хората, които водят преговорите. Мисля, че трябва да приемем това, което те ни казват, но да, от вас зависи или в сегашния му вид може, ще гласуваме, или а, като махнем числата. Почваме с 13-то изменение обаче. За против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 Приема се. 24. Против. Въздържали се. Приема се. Единодушно. 25. 25, 26 и 27. Не, само 25. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преамбюла. Осмо изменение. Не. Осмо гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девет. за. Против въздържали се, приема се. 10 за, против, против, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се с единодушие. Трето трябва да го гласуваме. За. Моля, гласувайте с карти. 16 dafür, 13 dafür. 16 за, 13 против. Приема се. 4 за. Против. Приема се. Пето изменение на две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ich habe jetzt gerade die Nachricht gekriegt, dass sieben fällt, weil sonst wäre es äh, kontra... Казаха ми току-що, че седмо отпада, защото противоречи на второ, трето и четвърто. Това не съм го измислил аз. Това не ме интересува. Отпада. Шесто. за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо. Против. Въздържали се. Приема се. Целият текст, окончателно гласуване.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 25 за, 2 против, няма въздържали се.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 дума на европейската история. Големите групи стигнаха до съгласие, така че може в рамките на една минута да разгледаме това решение, иначе ще изпуснем срока. Само едно гласуване. 34 ab. 34-та точка от дневния ред. Buildings Policy. Ein Политика в областта на строителството. За. Който е против? Трима. Въздържали се? Няма. Номер 32. Номер 32. Пак само наведнъж гласуваме всичко. За.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 Да, е, има един кратък увод в темата. Да, процедурен въпрос, ако имате, заповядайте. На заседанието на координаторите ще изслушаме това. Много се извинявам в тази комисия. И най- Последното незначително мнение получава много повече внимание от това, по което сме водеща комисия. Може би никой не иска да се разбере това, но във всеки случай аз не разбирам това, което сега а, предстои да гласуваме, е три пъти по-важно, отколкото това, което гласувахме до сега на Длъж и на Шир. Разбирам, казва председателят. И аз съм в аналогично положение в друга комисия. Проблемът е, че ако се придържам към програмата, след времето за гласуване, което бе по-дълго от първоначално планираното, имаме още една точка. Не мисля, че сме се мотали. Напротив. Yeah. Е, утре, утре. Добре. Добре. Добре. Това означава, че сега ще е, чуем е, от Паул кратко въведение, след това ще бъдат координаторите, а утре ще започнем с е, финансовия регламент. Господин Тойра, искате думата ли? Ja, das verstehe ich ja, aber ehrlich, also ich meine... Разбирам. Наистина. Hm? Okay, soll ich eine kurze... Ich mache eine kurze Einführung. Ja, bitte. Ja? Накратко да ви въведа ли? Три минути, не повече. Благодаря ви за това, че е, е, ще разискваме тази програма за конкурентоспособността на МСП. Ние особено внимание обръщаме на този въпрос в условията на криза. Тук е важно да се говори не само за задлъжнялости и нови данъци, но и да а, мислим за неплатените задължения. За производството на стоките, за услуги, а, които се извършват и могат да бъдат купувани от потребителите. Много важно е рамковите условия за устойчивост на МСП да бъдат укрепени, заздравени. Разполагаме с акта за а, малките, дребните предприятия. Други неща също имаме. Принципа първо да мислим за малките. В момента обаче, като имаме толкова голяма безработица, трябва да създадем стимули хората да учредяват собствени дружества, да проявяват кораж за това, да имат и възможност да действат като предприемачи. Мисля, че това въжи и за мъжете, и за жените предприемачи. Те трябва да имат възможности да се възползват от пазарните условия. И за това трябва да се стремим към упростяване. И е, когато е възможно да даваме втори шанс. Първо, трябва да се гарантира достъп до финансови е, ресурси, да видим как могат те да станат повече, как може да бъде повишено, повишена кредитоспособността. Е, програмата за подялба на риска трябва да се обмисли и е, да се помисли за улесняване на достъпа на тези хора, които сформират малки и средни предприятия. Тази а, програма трябва а, да има такива средства, с каквито разполагаше първоначално в рамковата програма за конкурентоспособността и иновациите. Може би е добре да се изключи микрофонът на председателя, тъй като а, той влушава звука а, на микрофона на оратора. Във всеки случай въведението ми беше в тази посока. Благодаря. За съжаление, не мисля, че имаме много останало време за задълбочени разисквания по тази точка. Може би трябва да кажем нещо за измененията. В нашата комисия 6 юли 12 часа на обяд, всъщност 16 юли в 12 часа на обяд е а, срокът за внасяне на изменения. На 6 септември ще приемем а, доклада в нашата комисия. ИТРЕ иска да гласува по него през октомври или през ноември. Не сме сигурни още кога ще гласува комисията по, по, по промишлеността. Ja, bitte. Други въпроси? Заповядайте. Може би на 6 септември е, да го включим това като първа точка в дневния ред. Председателят трябва да попитам секретарията. Господин Рубих. А, да, ако обичате. Първа точка в дневния ред. Добре, казва председателят. Първа точка в дневния ред на 6 септември. 15 часа ли ще е заседанието? Така ми се струва. Okay, dann, е, wenn keine weiteren Fragen, kein Ja. Ако няма други въпроси, господин Тойре. Драги колеги, госпожо председател, с удоволствие приех поканата на комисията по бюджета и комисията по бюджетен контрол, защото и двете носят отговорност за тристранните срещи. Такава тристранна среща трябваше да се проведе в 6 часа. Не мога да бъда тук утре и ще изясня пред членовете на комисията по бюджета, че като ръководител на а, преговорите а, в тристранната среща ще бъда на ваше разположение. В преговорния екип няма разногласи. Е, въпросът е хоризонтален, засяга всички политически групи, е, но има нещо, което искам да изтъкна тук. Не трябва да си позволяваме разделение тук. Казвал съм това за регионалното развитие и преди, защото е, в съвета има такива тенденции да се извеждат едни или други отрасли на преден план и тогава ще имаме доста сериозни трудности. Комисията по бюджета, но и Комисията по бюджетен контрол трябва да помислят как тук в парламента да се справим а, така на единна основа, изхождайки от единни принципи и разбирания с този въпрос, председателят. Вижте, не трябва да изслушваме такива призиви. 100% ясно трябва да е, че именно към това се стремим. И е, не трябва да има е, никакво особено отношение в един или друг случай. Изключения не бива да се допускат. Може би за мен това се разбира от само себе си. Е, не за всички е така. Но днес сутринта в Комисията по околната среда казах точно същото. Когато се постави въпросът за възстановяването на ДДС, казаха ми, ще се възстановява така, както е предписано от финансовия регламент. Точка. Сигурна съм, че това е нещо, което трябва отново да сведем до групите и да изясним. Финансовият регламент а, не е а, така. А, е, ничия растуха. Той не съществува за това. Е, или трябва да спазваме правилата, или и да упражняваме правата си, или да се откажем от тях. По финансовия регламент. Трудно е. ако е, а, ни е трудно да вървим по този път, за това ще е първият случай, в който ДДС ще се урежда при пряко управление – и да видим какво ще стане в съвета. Е, до късно с нощи работихме по текст. Е, е, направили сме една компилация, която надявам се е раздадена. Първата точка на нашия списък точки е, които обсъждахме и днес сутринта, нерешените въпроси, свързани с многогодишната финансова рамка. След това можем е, да е, продължим преговори. Там сме приключили нормите, просто сме ги изчерпали, за да има нещо написано. Това е много важна точка в дневния ред на парламента. В третата точка на малкия документ, който съм разпространила, член 56 мотивирани искания сега се превръща в комуникация. Националните декларации искаме да се превърнат в факултативна възможност за държавите членки. Държавите членки, които са дали такива национални декларации, са четири. Това е нещо много важно. В преамбюла също сме се мотивирали. Защо искаме е, такъв подход, за да упростим е, гаранциите и проверките. Все още не сме сигурни как ще се разгърнат преговорите. Това е тежък въпрос, защото опира до графика кой, кога, какво прави, кой какви документи генерира и разпространява какво е основанието за тези документи, съответстват ли на документите на Сметната палата, на стандартите на Европейската комисия. Това е доста тежка работа. Цялото съгласуване, което трябва да се извърши, извършва, е много тежко, но а, то ще доведе до невероятно упростяване и а, това все още е предмет на разисквания във връзка с член 56. Не, че е толкова сложна материята. И след това член 56 възпроизвежда принципа на ежегодност. А ако не възприем този принцип, при структурните фондове ще се занимаваме отново след 7 години. А съветът а, с член 77 иска да а, уреди а, финансовите корекции. След 7 години не можете да отстранявате грешки. Мисля си, че това е длъжък срок. Значи член 56 и член 77 са много важни, за да се придържат държавите членки към това, за което ние постигаме като съгласие тук. Ние а, е, сме тези, които могат да повлияят върху а, е, изпълнението или неизпълнението на европейската политика. Председателят, благодаря Инге. С удоволствие а, е, ще разискваме тази тема. Утре в 9 часа ще започнем с а, тази точка и тогава ще има повече колеги, които ще имат възможност да се изкажат, да те питат. Предполагам, че доста повече въпроси ще се породят и на по-късен етап. Благодаря много на преводачите за това, че не ни напуснаха. Благодаря а, още веднъж. Приятна вечер. Сега преминаваме към заседанието на координаторите. хората, които нямат право да присъстват на заседанието на координаторите, моля напуснете.